и едно съобщение във връзка с избора на заместник-председатели на парламента. Предлагам крайния срок за предлагане на кандидати да бъде 10.30 тази вечер. Кандидатите трябва да отидат в зала 001 01. Това е всъщност едно